протокол на това съседание ще бъдат подадени на парламента за одобрение в началото на следващото ни заседание. Ако няма възражения, то тогава приятите резолюции ще бъдат е, изпратени на лицата и съответните органи, упоменати в резолюцията. Тази сесия на Европейския парламент е закрита.